Уважаеми колеги, здравейте! Отново ви казвам добре дошли. Добре сте се завърнали на заседанието на нашата комисия. Сега стигаме до освобождаване от отговорност на други институции – Томас Деховски е общия ни докладчик, на когото аз давам думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Причин от преди всичко пожелавам честита нова година на всички колеги от комисия Конт на добър час е, да сме живи и здрави в новата 2020 година пожелавам на всички ни да поддържаме добри отношения в името на бюджетния контрол на Европейския съюз, и пожелавам на всички ни успешно да се преборим с опитите за измами и конфликти на интереси. Днес имам удоволствието да ви представя освобождаване от отговорност на други европейски институции за 2018 година. Радвам се, че Сметната палата стигна до извода, че всички контролни системи са работили добре не са установени сериозни пропуски в системите. Възосновата на годишния доклад на Сметната палата за 2018 година и годишните доклади на отделните институции, представените бил баланси и вътрешния одит, изготвих докладите за е, освобождаване от отговорност. Проведох разговори в отделните е, комисии на, в отделните институции, както и поддържах контакти с отдел, самите институции. Първо искам да изразя своето задоволство по отношение на финансовия отчет е на лице по-добър подход и финансов контрол. Повишена е прозрачността, няма съществени проблеми при използването на финансовите средства. Видно е, че са на лице усилия за модернизация и за ускорена обработка на досиетата. Нашата комисия при освобождаването от отговорност поиска, ред, представи редица въпроси и аз накратко ще ви представя отделните точки. Ще бъда кратък, защото разполагате с всички документи. Интересно ще ми бъде да чуя вашето мнение. Първо, за съвета на Европейския съюз съветът и нашата комисия трябва да намерят компромис в процеса на освобождаване от отговорност. Неофициално проведох срещи с редица служители на съвета. Проведохме много успешни разговори. Съм убеден, че заедно с госпожа Холмайер ще намерим решение на миналогодишните проблеми. Тази година смятам, че ще постигнем добро разбирателство. За сметната палата съм наясно, че е, се предвижда нова организация. Така ще помогнем на Сметната палата да разпредели правилно работата. Отправя се призив за по-добро управление на отделните случаи и по-добър документооборот. За сметната палата мога да кажа, че са отбелязани редица подобрения, например подобрена система за вътрешен контрол – както и предварителни и последващи проверки и техни докладите за тях е, е, съществуват, съществува правилен подход към прозрачността в контекста на новите директиви. При това е привлечен и привлечена и органи... агенцията ОЛАФ за проверка на механизмите, използвани от Сметната палата. За ЕКОСОК и Комитета на регионите Приветствам усилията на двете организации за подобряване на процесите и подобрена видимост Радвам се, че двете организации си сътрудничат добре и се създават общи звена. Споменавам тук изрично моето желание да продължим това сътрудничество, защото има възможност то да бъде задълбочено и разширено. Сега един въпрос. Олаф неодавна е представил поверителен доклад относно е, случай на тормоз над служители. тук резултатите на ЕКОСОК не са толкова добри. Тези подробности са важни с оглед освобождаването от отговорност. Затова и Олаф предостави тази информация. Моля ви да предоставите копия от този доклад, а също и информация за това как смятате да продължите, как ще приложим а, предложенията на ОЛАФ. Следва Европейски омбудсман и Европейски надзорен орган по защита на данните. <coughs> Това са две институции, за които знаем, че от тук насетне е, ще бъдат много по-натоварени, без да имат съответните финансови средства. Възниква въпроса как да решим проблема. Структурата на тези организации трябва да отговаря на техни, техните функции. Е, с предвид постоянния състав за да работим по-ефективно, трябва да постигнем реорганизация и преструктуриране на работата. Искам да отбележа постигнатия напредък по отношение резултатността на бюджета. Има много мерки за повишаване прозрачността както и споразумение за междуинституционално сътрудничество. В моя доклад аз поставям специален акцент върху доброто сътрудничество между институциите. Смятам, че в някои области може да се направи още за споделяне на добрите практики да бъдат обединени методите на работа с цел улесняване. Председателката първо благодаря за доклада. Изрично искам да ти изкажа благодарност за резултата от консултациите със съвета и направената прогноза при, на, на координаторите ще отправим специално запитване, за да получим такъв мандат от председателския е, съвета на председателите на комисиите. Да видим какъв ще е резултата. Е въпросът дали съвета ще изяви готовност, но сме длъжни поне да опитаме. Така че благодарим. Сега ще чуем колежката Мунюс като докладчик за останалите институции. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика а, за това, че а, направи всички тези 8 доклада и те са много добри и подробни. А, сега искам да повторя притеснение, което вече съм изразявала тук е, в последните години се увеличиха процедурите от Сметната палата и това е действително доста ограничено. В докладите ни ни помага много. Докладите, специалните доклади се увеличават и Сметната палата трябва да намери равновесие в разпределението на своите приоритети. Е, виждам господин Стеховски, че сте добавили някои параграфи а, е, за тази ситуация. Аз съм съгласен, е, съгласна с съдържанието, но в някои от докладите е разхвърлено и произволно. Например, доклада за външната служба е, в социално-економическия комитет, е, в омбудсмана, е, не се появява обаче в доклада на Сметната палата, където би трябвало да се появи. Това е изключителна отговорност на Сметната палата и е, другите институции не са отговорни за, тази, е, за това положение. Затова предлагам параграфите, които се занимават с тези опасения, да се, се преместят в а, е, доклада за сметната палата и да се махнат от другите доклади или в противен случай друг вариант е да се добавят в абсолютно всички доклади, въпреки че аз предпочитам първата опция. А, както вие предпочитате, може да се включи в измененията или вие да го добавите, както вие решите. Също това го казвам, защото целим докладите да са, в, да са отлични. Няма ли да е хубаво също Сметната палата да направи специфичен доклад за институциите, така както прави за европейските училища или а, за другите а, органи. И а, за това искам да има един а, хоризонтален доклад за всички институции. Не ми, не ми ограничихте времето. Просто трябва да говоря по-бавно. А, да, да, ама като нямам време, мога да говоря по-бавно, значи. Добре. хоризонтален, както се прави хоризонтален а, доклад за агенциите. Това ще ни помогне да облегчим а, специфичните доклади и ще ни помогне преди всичко в един единствен доклад да засегнем всички тези а, хоризонтални въпроси, които засягат всички институции. Например, обмен на добри практики, нещо, което вие споменахте, и междуинституционалното сътрудничество. Това е нещо, което не можем да направим за този период на отчитане, но просто е предложение, което искам да представя пред комисията, пред секретарията, пред председателите и за следващите периоди. За някои от измененията, които аз ще внеса, все още работя по тях – но ще ви дам предварителна информация по две теми, които особено ме притесняват. Първо споразуменията с социално-економически комитет и комитета на регионите. Това са споразумения, които се подписват с парламента и с комисията. Както много пъти съм подчертавала, не ми се струват равновесни и са в ущърп на двата комитета. 60 преводачи губят комитетите, които отиват в новата служба на EPRS на парламента. Парламента може би използва тази служба за проучвания, но а, също губят, те губят а, своите преводачи и а, трябва да прибягнат до външни доставчици. Същевременно парламента използва милион евро всяка, седмица, а, всяка година за а, външни доставчици на превод. Може ли да има а, други а, мерки, за да не е толкова висока фактурата за превод? Мисля, че това не е добро финансово управление. Същото се отнася и за споразумението за и економически комитет и комисията. Преди няколко месеца беше подписано това за е, за размяна на е, сградите между комисията и комитета Белиар 63 с Ван Мерлан. Е, как ще се компенсират тези повече от 10 10 10 000 квадратни метра това в противен случай, в следващия случай може ли да се направи предварителна оценка на загубите, преди да се направи такова споразумение? В случаите на турмоз на Социалния економически комитет през 2018 година разбрах, че Олаф скоро са представили доклад. Не знаех, както спомена докладчика, че председателката може да има довереник и ако може всъщност да ни изпратите един, едно копие преди крайния срок за внасене на изменения, за да го вземем предвид. На, председ... на председателя или на секретарията, ако може да го дадете. употреба на автомобилите за лична полза в комитетите. И последното, което исках да засегна, може би ще предложа изменение на доклада за външ... службата по външна дейност, защото мисля, че не е адекватна към реалността, така както е в момента. Това е всичко. Много благодаря. Благодаря много. Оливия Шастел. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз също от своя страна искам да благодаря на Томаш, наш е, докладчик и е на целия ни екип. Според мен различните доклади не съставляват някакви конкретни проблеми. Искам просто да обърна внимание на няколко въпроса е, в новия доклад за освобождаване от отговорност, както и преди, трябва да поставим акцент върху цифровизацията на всички тези на наши институции, защото дигитализацията е повсеместна. Тя присъства във всички институции също бих предложил, тъй като това е правено до някъде, да, да се изготви по-дългосрочна политика на човешките ресурси. По отношение на мъже и жени, хора с увреждания, възможно за баланс между професионалния и личния живот и така нататък. Това са въпроси от хоризонтално естество, засягащи всички институции. Тази сутрин вече имах възможност да кажа, че можем да продължим да мислим как можем да усилим усилия за ускоряване процеса на освобождаване на отговорност, защото е, би било добре, ако в годината N плюс 1 може да се получи съответния е, доклад, а не в годината М плюс 2, както е до сега. Това общите коментари. Сега по отношение на Сметната палата, аз излично приветствам свършеното от тях работа. Това, което те допускат като 10% за грешки, не мисля, че това е кой знае какъв проблем, но мисля, че те трябва да насочат вниманието си към определени сфери, където имаме категория категорични конкретни затруднения. Мисля, че по-добре можем да освоим средствата за службата за външна дейност. Мисля, можем да приемем увеличението на бюджета за работната група Стратком, но това увеличение трябва да се използва особено за борба с фалшивите новини, но за и подготовка на бъдещи дипломати. Тук са необходими известни средства, както другите. Аз приветствам развитието на отношенията и опита за по-широко сътрудничество между парламента и съвета, както и вие. Аз се надявам, че ще успеем да постигнем е, по-конструктивни, по-позитивни и категорични резултати от миналата година. Съдът, е, тук е, имам глобален, по-общ -по коментар. Тук специално внимание изисква въпроса за стъжантите. можем да бъдем по-конкретни относно използването на ползването на автомобили и шофьори от някои от членовете на съда. Разбираме, че тук нещата трябва да се изчистят като а, оправдателни документи. Омбудсмана. тук трябва отново да се помисли за баланса професионален личен живот, както и възможностите за раб, дистанционна работа в екипа на омбудсмана. Това е което имам да кажа. Благодаря. Благодаря, Оливие. Колегата Фекса. Благодаря Томаш за проекта доклада. Той е изключително пълен и съм съгласен с повечето препоръки. А, искам обаче да изведа на преден план някои от елементите важни за нашата политическа група, които заслужават внимание. По отношение на съвета ние предлагаме е, освобождаването от отговорност да се отложи, тъй като съвета не участва в тази процедура. И има обвинение срещу един представител на държава членка, който проговаря по новата МФР, срещу който им повдигнато обвинение за измама с европейски средства. Парламентът трябва да бъде информиран на всяка стъпка от одитната процедура. Що се отнася до Комитета на регионите, искаме да подчертаем, че а, повече от 20 години вече не е решен случай с а, скандалния случай с вътрешния аудитор. Комитета на регионите е, предложи в края на декември съдебно помирение, за да бъде освободен от отговорност, но тази процедура е конфиденциална и неприемлива, а това, което е необходимо, е прозрачност. Комитета на регионите след две десетилетия трябва да признае, че този вътрешен аудитор е, е бил информатор, който е действал добросъвестно. За това трябва да се направи, за да се защитят вътрешните информатори за а, в бъдеще. Всички европейски институции трябва да се стремят към прозрачност и да представят Колега Пекса, може ли да забавите поне малко, за да може да се разбира? Европейските институции трябва да предоставят на гражданите цялата документация за основните дейности, в това число мисии, среща с лобита, становища и така нататък. Искаме да подчертаем усилията на институциите за защита на данните и киберсигурност и да ги насърчим да използват отворени платформи, за да има по-добри стандарти за защита на личните данни на европейските граждани Прилагането на общ етичен кодекс също трябва да стане приоритет. Всяка европейска институция трябва да следва политиката срещу тормоза, да защитава вътрешните информатори, да публикува декларации за интерес и да избягва конфликтата на интерес. И накрая ние, заведените, смятаме, че спешен въпрос е въпросът свързан с защита на околната среда. Необходимо е да има план за действие, за да се намали отпечатъка върху околната среда и за да работим за една по-устойчива работна среда. Това. Благодаря. Благодаря за това, че се съобразихте с моята политика и заради нашите преводачи, на които никак не има е лесно, понеже много често говорим твърде бързо. Благодаря ви. Сега се оглеждам и питам другите политически групи. ЕКР, ГУЕТЕ, имат ли желание да се изкажа? Не, не виждам. А, Лара Волтас поиска думата. Благодаря. Само няколко неща бързичко за съвета. Първо, мисля, че можем да включим точка свързана с с проблемите, свързани с градата Европа. Имаше обвинения към тях, че и работ... някои от работниците работят без предпазни средства, без а, осигуровки. Поне така беше в бългийските вестници. И за това, това искане е поставено от двама души от моята политическа група. Така че този случай може да се включи в доклада. И второ, пак за съвета. Ам спонсорирането на съвета. Не знам дали да се смея и да плача, но хрватското председателство има а, офи, за официален спонсор бензинова компания. Съветът и председателството. Съветът каза, че направи разлика между двете, защото това е един същи орган има риск от нанасене на вреди върху имиджа, ако това спонсорство приключи. И ще бъда изключително доволна, ако включим една такава точка. Според мен това спонсорство трябва да бъде прекратено, но като минимум трябва да включим препоръките на омбудсмана. Тя настоява за отговор от съвета до април. Тези две неща от мен. Благодаря. В такъв случай ще дам още веднъж думата на Томас Деховски. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в Сянка, искам да ви благодаря за коментарите. Високо ценя това, че задълбочено познавате доклада. Искам да си сътрудничим с вас и по-нататък по докладите, за да може това да бъдат най-добрите доклади за тази година. Свършихме чудесна работа и смятам, надявам се тя да ни помогне за следващите периоди Докладите съдържат много идеи, нямам нищо против вашите изменения. Готов, готов съм да ги обсъдя с вас и да видим какво ще правим. За съвета по-специално – В момента със съвета диалога е изключително открит и искам да благодаря на господин Вели от Европейския парламент, да благодаря на службата на госпожа Холмайер, защото тя свърши чудесна работа. Искам да благодаря и на вас за подкрепата в преговорите. Надявам се за нас е изключително важно да намерим решение. И надявам се тази година да настъпи историческия момент, в който да намерим решение на този 10 годишен проблем, който се повтаря всяка година а именно, че съвета не е готов за освобождаване отговорност. Много критики има към съвета в течение на годините, но нямаше диалог. Мисля, че сега е момента да започнем този диалог и да покажем, че сме готови да намерим решение. Приятен ден! Ich glaube, dass die, das Смятам, че разговорите с съвета ще продължат да бъдат интересни. Ще оговорим среща по надлежния начин и се надявам да се сближим повече, отколкото беше възможно до сега. Благодаря ти, Томас, благодаря и на колегите, които се занимаха с този голям брой институции. Има ли въпроси коментари по тази точка от дневния ред? Не, не, не виждам. Да погледна коя точка е следващата. Това е освобождането отговорност. Но нещо ми се свършиха докладчиците. Нека така да го кажем. Подранили сме, нали? Мисля, че трябва да прекъснем, защото колегите от тази част други институции бяха твърде бързи, а ги няма докладчиците по съвместните предприятия. Може би съветничката на ЕКАРЕ може да ги попита дали са готови да дойдат сега, а до тогава ще прекъснем. Секретарята на комитета по бюджета да, наистина без докладчици е трудно. Кратко прекъсване в такъв случай и, и ще изчакаме колегите да Тамаш. Не. 10 минути. So, sorry very much. Извинявайте за това закъснение. 10 минути свършиха. И сега продължаваме с съвместните предприятия. Извинявам се на нашите докладчици, че толкова бързо приключихме първата част и трябваше да ви се обадим, да дойдете по-рано, отколкото вие бяхте предвидели. Господин Бружински, имате думата. Благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с няколко благодарствени думи. Когато работихме по тези доклади, получихме много помощ и подкрепа от секретарията на нашата комисия. Благодаря и на Камила Живжиска, която е отляво на мен – която е нашия съветник и ни помогна много. Дами и господа, колеги, на 14 ноември през 2018 Сметната палата публикува съвместен доклад за съвместните предприятия. И се потвърди надеж... надежността на всички съвместни предприятия. Също се потвърди надежността на сметките и на всички а, а, транзакции, тяхната редовност и а, целесъобразност. По отношение на програмата Хоризонт 2020 а, бяха направени отчети. Сметната палата също спомена че предната, предният етап на програмата е приключил успешно. По точка 4 е се обсъжда рисковете от забавение. По доклад от, за 2018 се споменават съвместни предприятия, освобождаването отговорност, на които обсъждаме днес искаме да дадем това освобождаване от отговорност. Е, по отношение на процедурата за а, търгове, а, назначаване, управление на персонала и всички други а, инициативи, започнати от съвместните предприятия, които са свързани с вътрешна одитна система, наемане и така нататък. В последните няколко финансови години никой от съвместните предприятия не беше по някакъв начин освобождаването за отговорност, извинявайте, никога не е отхвърлено. Освен проблемите през 2014 година, например, мисля, че това ще продължи и в тази финансова процедура. Като цяло е, ситуацията с съвместните предприятия се наблюдава и няма големи проблеми с процедурата по освобождаване от отговорности. Има обаче е, някои сфери, които предизвикват нашите опасения. Следователно има възможности за подобряване. И сега ще дам думата на господин Легутко, който ще засегне сферите, които имат нужда от подобряване. Господин Лагутко, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Първо, е, е, е, инициативата и за новативни лекарства 2 е, оборот, е, движен... текучеството на персонала беше много висок. 70 е, Извинявайте, 60%. 8 човека в дългосрочен отпуск по болничин през 2018 година. И това означава, че работеше само половината от персонала през 2018 година и което увеличава е, риска целите на съвместното предприятие инициатива за иновативни лекарства 2 да не, са, да не се постигнат. Използва се временно нет персонал. 9,6% от общия персонал през 2018 година. Това беше по инициативата за иновативни лекарства 2. Сега аеронавтика и околна среда. Сметната палата открива а, доста проблеми в а, търговете и в а, административните услуги. А, кеш освобождаване повече от 1 милиан за различни процедури, за които няма а, фактура. А, чисто небе 2 сравнено с 2017, през 2018 е, текуществото на персонала е по-високо за временно наетите лица. Е, за временно наетия персонал текучеството се е увеличил с 17% и на временно наети лица се увеличил. Биотехнологични производства. Сто милиона cash contribution само 80 е, е, милиона са платени до края на 2018 е, година, в резултат на което комисията лиши, реши да намали бюджета за 2020 година. С, на, с а, а, 205 милиона, от 205 милиона на 140 милиона. Хиляди, извинявайте. Обърках цифрите, с нулите обърках. Двеста и хиляди на 140 хиляди. Това вярно ли е тази цифра? Добре, сега го казах правилно съществува риск е, да не се постигне а, а, до края на програмата целите на съвместното предприятие. И сега а, и те, и а, фузи, фузирана, е, фузионна енергия. Това е най-тежкия случай. Това е отразено в проекто доклада. JU изчисли своя принос 12 милиарда. 6 до 600 милиона всички тези нули, милиони и милиарди ме объркват, одобрени през 2010 от Европейския съвет. И това не влиза планове за извънредни ситуации. За извънредни ситуации до 24 е, месеца от 10 до 20% може да се отдели от бюджета. През ноември 2016 съвета на ИТ организацията прие нов проект, който се стреми към първата плазма и започва оперативна фаза през 2025 година, когато прекратява е, строителната фаза и цялостно приключване на първата фаза е всъщност през 2020 година и те показа някои проблеми с планирането на бюджета и през 2017 и 2018 година имаше а, излишък. Имаше и други вътрешни проблеми. През 2018 година Сметната палата и в резултат на подбо... Е, процедурата по е, персонал не е хора от резервните листи. Е, съществуват проблеми с комуникационната стратегия. Това беше решено междувременно. И накрая, как тъй като Обединеното кралство информира съвета да на... излезе от Европейския съюз и Евротом, това трябва да взето предвид за дейностите през 2020 година и проекта на ИТЕ. Госпожо председател, ако позволите, господин Бруджински ще продължи сега. И така, връщам думата на колегата Бруджински. Много благодаря, госпожо председател. Следващата точка Shift to Rail малко процедурни аспекти през 2018 година. Един от членовете на това съвместно предприятие стана субсидиарен, субсидиарна собственост и се увеличи участието на този собственик в правната рамка, когато става въпрос за съвместни предприятия, нямаме достатъчно възможности, когато дадено съвместно предприятие е изето от един от членовете от същата индустрия. Какви са последствията? Как се гарантира равенство на представенето в управителния борт? В случая на Сезар – и имахме специален доклад от Сметната палата за модернизиране и а, как тези а, решения се пускат в действие. Повечето проекти ще бъдат финансирани без подкрепа от ЕСА. Също се подчертават слабостите относно финансирането. Няма последствия за въздушния трафик. Е, следващата точка е горивни клетки и водород. Е, бюджета за 2018 година и връзката му към седмата финансова рамка, тъй като имаше забавянето на изплащането на някои проекти 79,6% цялостно представене. Това е за съвместните предприятия. Като докладчици ние препоръчваме да се даде освобождаване от отговорност на всички съвместни предприятия и ние сме готови да отговорим на вашите въпроси. Благодаря много. Първо, е, благодарим на докладчиците за свършената работа. Сега да продължим с докладчиците. Сянка, колегата Пипар. Благодаря, госпожо председател. Е Благодаря и на докладчиците. Можем е, напълно да подкрепим мнението на докладчиците и във всички случаи сме готови да се съгласим на освобождаване от отговорност. Три коментари. Това са три въпроса, по които ще внесем изменения. Първо, ние сме на мнение, че съвместните предприятия правят доста неща за Европа, създават сериозна добавена стоеност, но някак си за тях не се знае. Да, в контролните си функции аз научавам какво правят и е жалко за парите на данакоплаците, защото е необходима комуникация навън, особено във времена като нашата, трябва да показваме, че работим с бизнеса, че постигаме с енергетичен ефект, че имаме конкретни резултати. Обществеността трябва да узнае това и това е критика към всички Аз също изслушах предложенията за изменения и бях разочарован от тази констатация. Това е първото, което искам да кажа. Второ, оценката на материалните активи. Това са сериозни стойности и за това и сме направили някои предложения за изменение. И трето, за ИТА специално, мисля, че е, е, доклада на Сметната палата е твърде негативен. Не мисля, че всичко трябва да се оценява толкова негативно. Можем да намерим по-оптимистични формулировки за да очертаем едно по-добро бъдеще пред това съвместно предприятие. Председателката, благодаря. Маркус, сега колежката Лара Волтърс, която замества Мария Грапини. Благодаря наистина госпожа Мария Грапини е докладчик в сянка за нашата политическа група. Тя ми даде написана записка, която е цели три страници. Аз ще направя обобщение, за да не отнемам много време. Това, което тя отбелязва е, че резултатите от смесените предприятия през 18-та година са добри. Те се справят с предвидените предизвикателства, благодарности към докладчиците, е, резултатите на сметната палата и нейните оценки е, разкрива законност и редовност на плащанията и вземанията, което за 2018 година, което е подобрение в сравнение с предходните години. Госпожа Грапини коментира броя на смесните, съвместните предприятия. Ще спомена някой само за Shift 2 Real. Тя казва, че фирмата отбелязва успех по постигане на резултатите по изисквани от нея но е, трябва да продължава да прилага стратегията за борба с измамите. До сега обаче няма изпратени на Олаф досиета. Тя смята, че сегашната правна рамка на съвместните предприятия не дава достатъчно ясна рамка на обществените поръчки. За Clean Sky 2 работи се за прилагане на финансовите разпоредби, вътрешния одит отправя конкретни препоръки и има за 2018 година три случаи на злоупотреба от страна на бенефициентите и се призовава да се следи иновативните лекарствени средства. Има сериозна, сериозно текучество, но това го на състава, казаха и колегите особено за хората на временни договори. И нещата са се влушили поради заболяване на част от състава на биобейст е, биологични е, производства. Тук някои проблеми вече са решени и че съвместната фирма работи добре. Но има сериозен риск за минимален принос на промишлеността да не бъде постигнато в края на срока на програмата. Excel, електронните компоненти – има слабости в управлението на обществените поръчки за административно обслужване е, и накрая за ИТЕР, Международна организация по термоядрена енергия, сериозни пропуски в процеса на планирането на бюджета 2017 година и задълженията за плащане 2017 и 2018 сериозно надхвърлят предвиденото по първоначалния бюджет но фирмата е постигнала напредък при постигане на целите и системите за оценка са working with all the colleagues and uh, looks forward to seeing... Сериозно променени за 2019 година. Мария Грапини го заявява готовността си за взаимодействие с колегите и очаква предложенията за измененията. Председателката. Благодаря, чудесно обобщение. И сега от името на Риньо Мартина. Благодаря представителите искам да, за представителите искам да кажа, че благодаря на двамата докладчици за е, като аз самата бях докладчик миналата година и имах чувството, че чета доклада си от миналата година. Не съм казала, че става дума за преписване. Не, напротив, говорим за приемственост, която е необходима при съвместните предприятия. Благодаря и на съвместните предприятия за успешната работа. Вие сте доказателство. те са доказателство за силата на единството. Както ви казах, миналата година аз бях докладчик, вие сте пионерите, флагмана на европейското единство. Сега говорим за един, е, ефективността на системата, не само при наемането, е, и обществените поръчки, но има още и в други области какво да се желае. Средната грешка е под средното ниво на грешките, но имаме е, и други пропуски. Работи се добре по набиране на ресурси, постигане на синергетичен ефект и съвместни дейности. В доклада се разбира, че някои от предприятията бележат недостатъчно изпълнение по FP7. Съгласна съм за да прием подкрепя освобождаването от отговорност, но трябва да поставим и по-сериозни изисквания за до година. Колегата Пекса отново има думата е, е, говоря от колегата Мишел Абасе, който не може да присъства. Той иска да внесе някои изменения по този, това конкретно досие но за, за сега няма някакви сериозни противоречия. В подходящ момент ще получите предложенията. Благодаря ви от идеи, го е не виждам представители. Така че връщам думата на докладчика, ако искат да кажат заключителни думи и да отговорите на колегите. Благодаря, госпожо председател няколко а, технически бележки с координиращ характер. А, всичко може да се намери на нашата интернет страница. Публикували сме и доклада на Сметната палата, а, а що се отнася до съвместните предприятия, годишния финансов отчет и така нататък. Следните стъпки предстоят от тук нататък. Изменения могат да бъдат внасани на 29 януари 14 часа. Гласуването в комисията, гласуването в комисия ще бъде на 19-20 февруари. И а, на пленарно заседание ще, освобождаването ще бъдат гласуване на второто мартенско заседание. Молим за вашите изменения. В момента, в който те постъпят, ние ще ги прегледаме и ще изготвим окончателния доклад на докладчиците. Благодаря ви. Още веднъж благодаря на двамата докладчици. Благодаря за чудесната работа с докладчицата в Сянка. Искам да ви обърна още веднъж внимание на сроковете. Всеки ги има писменно. Срок за внасяне на изменения и съответно гласуванията. След това, точно така, както а, ви ги представя господин Брочински. Точка разни. И точка 56, следващото заседание, 28 януари от 9 до 12.30, 14.30 до 18.30, 19 февруари по същото време е, и на 20 преди обяд и на 27 е, януари е, ще се проведе технически брифинг от страна на комисията. Всяка политическа група трябва да може да изпрати представите да закрием заседанието. Искам да попитам предпазливо дали можем да продължим в 4 часа вместо в 4 и половина. Опитваме се да се разберем с колегата Манда дали можем, защото на среща на координаторите беше предвиден за 16.30. Питам Клаудио Манда дали ще може да дойде в 4 часа среща на координаторите. Надявам се да ни се обади. Тък му изпратихме запитване. И ще помоля онези от вас, които ще участват в заседанието на координаторите, да изчакат отговора на колегата, ако той не, а, ако той не се обади в 16.30. Благодаря. С това закривам публичното заседание.